Благодаря, колегите. Колеги, както знаете, много чувствителен е следващият въпрос. Продължаваме с следващата точка. Точка четвърта. Това е точката за минимални стандарти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 за минималните стандарти за малцинствата в Европейския съюз. Това е един проектодоклад, който искам да представя. Благодаря на докладчиците в Сянка. Това благодаря на членовете на групата за малцинствата. Благодаря за подкрепата на председателя. Агенцията по основни права, Европейския център за малцинствата и много неправителствени организации и експерти ми помогнаха в, в написването на доклада. Ние искаме да предотвратим конфликти, искаме да установим чрез този доклад начини за постигане на стабилност – има огромен интерес във всички групи на парламента към правата на малцинствата. Минималните стандарти за малцинствата се основават на договорите на Европейския съюз, основават се на Копенхагенските критерии, на документи от съвета, на Европейската харта за регионални и малцинствени езици. Текстът се основава на три стълба – образование, култура и, пра... и езикови права. Взимаме предвид тук субсидиарността и пропорционалността. Изключват се политически права и правата за самоуправление, защото това са компетенции на държавите членки. А именно те, управля... те определят кое и какви са малцинствата в страната и какви са техните права. Повече от, десетилетия, е, от десетилетие мина след резолюцията за, малцин, за правата на малцинствата, представена от нашия председател Клод Морайс. Копенхагенските критерии от тяхното постановяване Имаме нови изисквания за държавите членки и страните кандидатки. Ние обаче искаме да отидем по-нататък и да имаме минимални стандарти за младсинствата и техните права в Европейския съюз. Тези младсинства трябва да имат определени права в Европейския съюз. 1,3 милиона подписа бяха събрани в искане за законодателен акт за укрепване на езиковото многообразие и правата на малцинствата в Европейския съюз. Искам да подчертая, че Това е специална инициатива, започнала от 2013 година. Тя бе отхвърлена от комисията, но Европейския съд постанови миналата година, че Европейската комисия трябва да третира тази инициатива. Гражданската инициатива се занимава с подобен въпрос. Тя събра 1,3 милиона, но нашата инициатива, инициативата за минимални стандарти, се занимава с по-други аспекти. Агенцията по основните права постановява, че ако Европейския съюз няма компетенции да се занимава с правата на малцинствата, то и тогава има компетенции да се занимава с индивидуалните права на хора, принадлежащи към мълцинства. Има резолюция от 2014 година на Европейския парламент, посветена на правата на мълцинствата. Има много добри практики в Европейския съюз, в Германия, в Финландия, в Австрия, в Италия и Тирол. Тези добри практики трябва да бъдат използвани и споделени от държавите членки. Малцинствата имат специални нужди, например, повече възможности за образование и в сълскостопанските региони. Това не трябва да е въпрос на средства, на економика, на управление на малки училища. Става дума за право на ползване на малцинствения език. Тези специални нужди са отразени в доклада и ние искаме от комисията да излезе с законодателно предложение, насочено към опазване на правата на малцинствата, за които права ние искаме минимални стандарти. Крайният срок за изменение е 21 юни. Благодаря. Благодаря. Трябва да обясна на колегите, факта, че трябва да побързаме, тъй като имаме друго изслушване след малко. Имаме трима колеги, които да искат думата. Може ли само тези трима да се откажат, защото в противен случай ще получа инфаркт. Много е кратък. Е, кратко времето, но за съжаление така е. Добре, тези трима колеги ще се изкажат. Естествено, по този доклад ще говорим и по-нататък. И ще предвидя повече време за него. Госпожа Пост. Благодаря, господин председател. Имахме заседание на докладчиците в Сянка миналата седмица в Страсбург. Е, това беше много хубаво първо заседание на докладчиците в Сянка с докладчика. Сега разбирам защо докладчика се съсредоточава върху тези три стълба, които той спомена. Това е наистина много важно, за да се осигурят правата на етническите мълцинства. Те трябва да имат достъп до езиково обучение, до култура, до образование. И аз искам да добавя някои е, аспекти. Ще се спра на следното защита и уважение на идентичността, права на гражданите, граждански права за младсинствата и бих искала да добавя и глава за борба срещу различните форми на дискриминация и сегрегация в Европа. Освен това, нещо, което да допълним е разумно участие в обществения живот – и освен това имах някои идеи за допълване на вече съществуващите глави, а именно историята на младсинствата да стане част от преподаването по история в училищата, за да може да се борим срещу антициганизма и други явления. Има нужда от културните институции да се застъпят за правата на малцинствата и нуждата от достъпа им до култура. Надявам се на добро сътрудничество. Благодаря. Госпожа Спинели и госпожа Юрока имат думата. Президент. Е... Благодаря, господин председател. Марина ви моли за извинение, че не може да дойде днес. Аз ще говоря от нейно име. Първо, е, тя иска да е, благодари на докладчика за това, че е положил добри основи за доклада. Защитата на правата на малцинствата трябва да бъде обект на а, е, инициатива, като се спазва настоящето разделение на правомощите между Европейския съюз и държавите членки. Европейския съюз прилага цялостен подход по защитата на младсинствата, когато има институционална прояви на дискриминация, расизъм и ксенофобия. Ето защо депутатката иска да се занимае с институционални, структурни и системни прояви на дискриминация, расизъм, ксенофобия, форми на насилие спрямо младсинствени групи и ние трябва да настояваме институциите на всички нива да проявяват инициатива е, при гарантиране на правата на младсинствата, тя иска да подчертае, е, че липсата на определение на понятието е, мълцинство не би следвало да възпрепятства всяко действие, когато има проява на дискриминация към определена група от хора. Принципа за нескриминация е основен подход за защитата на а, младсинствата. Е, ето защо а, проявите свързани с омраза трябва да бъдат категорично осъдени. Тя смята, че е необходимо само управление, за да се гарантират правата на малцинствата. Е, е, съответните младсинствени езици, достъп до обществени услуги на тези езици, образование без да се предизвика сегрегация. Всичко това трябва да се гарантира. И накрая нейното изказване ще се основава на резолюцията на парламента от 25 октомври 2017 за основните аспекти на основните права, на правата на ромите в Европейски съюз, борбата срещу антициганизма. Тя е докладчик Сянка от Енгуе по доклада и тя смята, че е, е много важно това да бъде взето под внимание. Благодаря, госпожо. Трябва да направим почивка преди изслушването е, за Фейсбук. Е, следващия изказващ се. Благодаря на докладчика. Важното е, че въпросът се повдига в исторически момент. Е, трябва документа да бъде колкото може по-силен. Той стига до съвета трябва да се постигне реален резултат. Нека се обединим. Благодаря за е, сериозната подкрепа от страна на социалистите. По законодателството против дискриминацията, е, когато има наглед, надлежни санкции и наказания, както са предвидени по този документ, трябва е, всъщност да се види е, какво точно сме постигнали. Това е, е важно. Дали е достатъчно е, категорично, дали не сме загубили времето си, дали сме получили ясно обещание от комисията, иначе ще загубим още 10 години за наблюдение и докладване. Нека да постигнем санкции. Документът е много важен и може да стане и още по-силен за други права, за идентитета, за засилване на гражданското общество, някой да говори от свое име, някой друг да говори от наше име, огромни организации да говорят, без да знаят достатъчно добре какво точно става на място, е, опита и преживяванията на хората, които са засегнати. Е, трябва да дадем повече сили на тези които говорят от името на младсинството, от представителите на младсинството вашето съвместно послание е толкова важно, че трябва да получи отклик и когато се говори по други въпроси. Не само в нашата комисия или вътрешни работи, или когато се обсъждат економически въпроси. Има дискриминация и в економиката. Виждаме при кризата, да, младсинствата са бедни. Нека да не се спираме само на правата, нека да говорим за економическа интеграция, това да се включи и в вашия документ, други документи, борба против е, бедността. Понякога има тройна дискриминация. Благодаря ви. Председателя, господин докладчика, Наджи, искате ли набързо да реагирате? Да, благодаря много за коментарите. Аз мисля, че ние няма да забравим да мултиплицираме мълцинствата, не само етнически и национални мълцинства, но и инвалиди, хора с проблеми. Ние говорихме по въпроса с докладчиците в Сянка. Може да има много гладко, гладко сътрудничество е, и е, добре дошли на всички останали колеги. Благодаря много. Председателя благодаря, господин Наджи. Е, както казахме, крайни срок за измененията е 21 юни. Ще направим кратка 10 минути почивка преди слушването е, по Фейсбук. Аз специално се нуждая, нуждая се от почивка. Заповядайте е, за изслушването по Фейсбук. То започва в 5.30, 17.30.